Възобновявам заседанието, прекъснато на 12 септември. Уважаеми дами и господа, каня се да ви помоля за минута мълчание. когато ви помоля за това, в тази зала колегите ще замълчат, както обикновено. В тази зала ще настъпи тишина. Ще се възцари спокойствие. Но в тишината в тази зала отекват викове. Викове на деца, които виждат как родителите им се давят викове на родители, които не могат да спасят децата си. Викове на хора сред бурното море, загубени в дълбините, макар че виждат недалечния бряг на континента, за който са се надявали, че ще им предложи закрила и надежда. Чуват се виковете на хора, намерили смъртта си малко преди да се доберат до европейския бряг. Във връзка с всичко това обичаме да обсъждаме числа. В случая обсъждаме кой колко бежанци ще приеме и кой колко няма да приеме. Обсъждаме пари. На кого колко ще струва това? Обсъждаме параграфи и алинеи. Обсъждаме нещо, което не можах да повярвам. А, то, а именно, че рибарите, които са успяли да спасят хора от смъртта, са заплашени да бъдат наказани поради помагачество за нелегал, нелегално влизане в Европа. Обсъждаме всичко това в качеството си на най-богатия континент в света да, разбира се, богатството на нашия континент не е справедливо разпределено. Това го знае всеки от нас. Но ние, гражданите на Европейския съюз, в сравнение с регионите, от които идват тези бежанци, сме силни, богати и напълно способни да помогнем на онези, които бягат от мизерията и се надяват да им предложим помощ и закрила. Да, в сравнение с тези хора сме много богати и много силни. пред лицето на тази трагедия не искам да говоря за параграфи и клаузи, а за нашата европейска сила, за нашето европейско богатство и въпреки всички трудности, с които трябва да се справяме, това богатство ни задължава задължавани да помагаме на хората, които търсят закрила при нас, задължавани да им дадем тази закрила. Надявам се, че минутата мълчание, която ще посветим на жертвите от Лампедуза, може би ще породи обрат в политиката на Европейския съюз. Благодаря.